доклад. Гласуването е предвидено за следващото заседание в Страсбург. Сега преминаваме към доклада на госпожа Фотига. Последващи мерки, предприяти от СВД през двете години след приемането доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни. Заповядайте, госпожо Фотига. Благодаря, колеги. За мен е привилегия да представя препоръките към съвета и е, заместник председателя на комисията и върховния представител на съвета. Те са прияти две години след важния доклад е, на Европейския парламент за стратегическата комуникация за противодействие на пропагандата идваща от трети страни. Аз съм докладчик от Европейския парламент и по другия доклад по темата. Първият доклад, който бе прият през ноември 2016, бе разделен на две части. Там се упоменаваха основните участници – в тези е, опити да се насочи враждебна пропаганда срещу Европейския съюз. Става дума за е, държава, примерно Русия и не само държави, а, като организации, като например Ислямска държава. Сега решихме да структурираме доклада и препоръките по различен начин – това бе е, вследствие на препоръките на представителите на политическите партии. Разделихме го на настояща картина 2018 година и е, също така включихме темата Хибридния е, война. Също така слагаме акцент върху необходимостта да се преодолее цензурата, като се стремим все пак да не допускаме дезинформация и е, погрешна информация, насочена срещу Европейския съюз. Подчертаваме колко важно е да има качествена журналистика, да се е, отстоява свободата на словото и свободата на медиите – също така коментираме възможността да има евентуално законодателна дейност, както на ниво Европейски съюз, така и на международно ниво. Евентуално също за необходимостта да се въведат хуманитарни е, законодателство за борба с е, кибер е, войната или информационната война. Подчертаваме, че начина на действие на различните участници в този процес се променя. По отношение на радикализираните организации упоменаваме съответните вебсайтове, които увеличават радикализацията след, сред младеща. Използването на криптирани послания, които в момента са много популярни. Много е постигнато, както от институциите на Европейския съюз, находящи се в Европейския съюз и от гражданското общество – Две години вече се, работят по, е, се работи по тази тема. Цялата извършена дейност се появява в е, приложение. Подчертаваме колко е важно да има е, кодекс за поведение срещу дезинформация. Също така е важно сътрудничеството, трансатлантическо такова и въобще с страни, които споделят нашите виждания. В втората част от доклада очертаваме различните видове е, дезинформация и враждебна пропаганда. А третата част на доклада е отделена на темата как да бъдат е, опазени е, европейските избори. Знаете, че през 2019 година ще е, бъдат проведени над 29 различни варианти на избори, включително избора за депутати в Европейския парламент. И след като се установи намесата на Руската федерация в референдуми или избор, или при гласуване на избори, е ясно, че ние трябва да подсилиме капацитета си да, да устояваме на подобна дейност. коментираме колко е важна стратегическата комуникация за действие на изток и споменаваме и специалната група за Западни Балкани и за Близкия изток и Северна Африка. Благодаря. Сега от името на заместник председателя на комисията и върховния представител – Господин Нимица има думата. Благодаря. Много пъти говорим за дезинформация и чужда намеса и предвид европейските избори тези теми стават все по-важни. Благодаря на докладчицата госпожа Фотика за този така навременен доклад и неговите препоръки. Той отговаря на логиката и действията от плана за противодействие на дезинформацията, план, който комисията представи на Европейския съвет. Реакциите на хибридните заплахи е комплексна задача. Ние ще продължим да вършим, да изпълняваме нашата функция, но това трябва да сторят и държавите членки. Пред Препоръките подчертават централ, централната роля на свободата на изразяване и свободата на медиите като важно предварително условие за демократичното общество. Това трябва да бъде взето предвид при нашия отговор на дезинформацията. В този дух ние прилагаме плана за е, действие против дезинформацията. Докладът се обръща към, към европейските институции за приоритизиране на темата в европейския дневен ред. Европейските институции работят с държавите членки в борбата срещу дезинформацията. Искам да ви уверя, че всичко това се случва в момента. Въпреки това, усилията са дългосрочни, които надхвърлят и те надхвърлят мандата на настоящия парламент и а, комисия. Нужни са и бюджетни средства за подплатяване на тези дейности. Има три стратегически групи и тези стратегически групи трябва да разполагат със съответните материални и човешки ресурси, за да изпълняват своите задачи. Много е важно и да подобрим начина на комуникации, които използваме за популяризиране на нашите политики и ценности – Следващата седмица ще въведем, ще задействаме една система за предупреждение, която система ще даде възможност на държавите членки да обменят информация и добри практики. Това преди европейските избори ще подобри ситуацията за борба срещу дезинформацията и ще даде възможност за общ отговор на фалшивите новини. Оценявам вашия ангажимент и оценявам високо работата на групата за стратегически комуникации с източното съседство. Искам да спомена и другите две групи, групата за Западните Балкани и за Южното съседство – те също свършиха чудесна работа. 5000 случаи на дезинформация от руски източници има регистрирани. За съжаление, вероятно този брой ще нарасне в бъдеще, тъй като проблемът няма да, да престане да съществува. Наш Дълг е да защитим европейските избори. Един от начините е да заострим вниманието на обществеността за предстоящите предизвикателства. Трябва да работим по-добре с гражданското общество, с социалните платформи и с медиите. Външната служба на Европейския съюз работи по тези въпроси заедно с службите на комисията и парламента. Явно е, че планът за действие ще вземе предвид различните национални подходи по отношение на свободата на медиите, свободата на изразяването като основни принципи. В същото време ще подобрим сътрудничеството си в борбата срещу чуждата намеса. Ще работим заедно с НАТО и Г7. Например, сътрудничеството ни с НАТО включва общи доклади по отношение на информационния ландшафт, включва също така координирани съвместни упражнения и учения по отношение на хибридните заплахи. В същото време трябва да укрепим и сътрудничеството си с нашите съседи. Инвестиране в положителните послания към нашите съседи е много важна, важен елемент в борбата срещу дезинформацията. Културно и, културната и економическа дипломация, доброто сътрудничество на място, провеждано от делегациите на Европейския съюз, ще способстват за положителния имидж на Европейския съюз в света. Най-добрият антидот за дезинформацията е създаване на здравословен ландшафт за медиите и популяризиране на положителното въздействие от европейските политики. Нашите граждани имат право да взимат своето решение, основано на правилна информация, а не на фалшиви новини. Те имат правото да се наслаждават на плуралистични медии и да получават висококачествена информация. Тук става дума за качеството на нашата демокрация и на нашия съюз. Благодаря. Благодаря. А сега думата има господин Манеско от НП. Vreau mai întâi să o felicit pe, pe doamna Fotiga pentru un raport excelent. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Фотига за този отличен доклад, който идва в правилния момент. В текста наистина се обръща внимание на кампаниите за враждебна пропаганда. Държавите членки би трябвало да предприемат действия, да реагират тогава, когато трета страна се опитва да шпионира. Би трябвало да има образователни кампании, осведомителни кампании и не на последно място достатъчно финансиране, защото информационните войни стават все по-актуални. Нека не забравяме генерал Герасимов през 2013 година говори за това, че стратегически цели се постигат и чрез невоенни средства – че оръжията се подбират според тяхната ефикасност. Тук не става дума само за лъжи, а за това, че се унищожава способността на гражданите да правят разграничение между истината и лъжата. Господин Генерала тогава беше поздравен за своите таланти. Ние наистина трябва да предприемем твърди действия и най-вече да съгласуваме с партньорите от НАТО и Г7. Защото бездействието излага на риск 500 милиона европейски граждани и целостта на Европейския съюз. Благодаря. Много ви благодаря. От името на социалистите и демократите е колегата Фройнд. Благодаря, господин председател. От три месеца в след три месеца ще има избори в Европа. Предизвикателствата са огромни. Трябва да се получим от американските избори и Брексит – Предстои ни да бъдем бомбардирани с фалшиви новини и пропагандни статии. Те са така формулирани, че е много трудно да се отдели истинската информация от пропагандата, истината от лъжата. Затова приветствам факта, че Европейската външна служба създава собствен отдел за борба срещу дезинформацията. В същото време обаче смятам, че това са само първите стъпки. Проблемът се състои в следното. Технологичният напредък е много бърз, и мерк, а мерките изостават. Ние се борим срещу вчерашната дезинформация със средства от завчера. Когато погледна ситуацията, трябва, когато погледнем ситуацията, трябва да можем да предвидим какво ни очаква. Защото едно фалшиво видео не може да бъде различено от едно истинско видео. Как един политик може да каже, че не е казал това, което твърди и се вижда във видеото? И още нещо. Искам да благодаря на всички, които изготвяха доклада. Това бе последния доклад, по който работих като докладчик в Сянка. Аз няма да бъда част от следващия парламент. Радвам се, че успях да бъда депутат от Австрия и се надявам, че следващия парламент няма да бъде спиран от националистични тежнения, защото само Обединена Европа може да даде отпор на основните предизвикателства на бъдещето. Благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Чернецки. Пани Przewodniczący, Пани Комисажу, Шани Пани... Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар, дами и господа. Искам да поздравя госпожа Фотига за толкова значимия доклад. Ние се намираме в предните редици когато си в предните редици, трябва да се възползваш. Темата се използва от останалите в борбата им против свобода – тук става дума за конкретни трети страни. Има възможност в политическия живот да се използват подебни инструменти. Ето сега наближават европейските избори. Брексит също е момент, в който можем да се възползваме и да търсим промяна. Много подобни е, възможности ще бъдат експлуатирани е, от е, враговете на свободата. Те ще се възползват от тях и ние трябва да обърнем внимание на тази опасност. Благодаря. От името на АЛДЕ господин Остревичиус. Господин председател, господин комисар, достъпа до информация става все по-свързан с опасността да получиш погрешна информация. Всички държави, които продължават да отричат, че съществува враждебна пропаганда и че тя въздейства на общественото мнение, трябва да се замислят и да оценят какво се случва на тяхната територия, трябва да предприемат действия, за да възпрат такива опити. Би трябвало да разрушим този пазар на фалшивите новини в Европейския съюз. Новини, които идват отвътре и отвън. Уважаеми дами и господа, има различни видове тероризъм. Имаме военен тероризъм, но също така и опасност за социалната сигурност, а информационният тероризъм е заплаха за обществения ред, сигурността и основите на нашето общество. Информационният тероризъм е пряко свързан с хибридната война, защото той атакува умовете и душите – на гражданите. Необходимо е да се води непрекъсната битка с тъй наречените тролове. Виждаме липса на стратегия, институционални слабости. Необходимо е спешно действие и Стратком трябва да се превърне в пълноправна структура с съответното финансиране. Благодаря. Благодаря. От името на Зелените, колегата Ребека Хармс. Благодаря. Представителите на политическите групи при първия доклад на госпожа Фотика бяха по-единни. И според мен това се дължи на опита с фалшивите новини и вражеската пропаганда. Вече имаме повече опит с тези феномени. Русия тук е ключовата дума. И не само Украина е боевото поле тук. Кремл и Русия полага все по-големи усилия да нах с европейски граждани срещу своите правителства, и т.е. техните правителства. Феномени тук могат да се споменат като жълтите жилетки, Брексит и други демонстрации – трябва да дадем отпор на организираната дезинформация. Усилията тук трябва да бъдат усилени, трябват повече средства, повече експерти за тази цел. Хубаво е тази служба на външната служба, този отдел Стратком, той трябва да бъде разширен и да може да си сътрудничи с НАТО и с други международни организации. Свободни медии и плурализъм обаче са предварителното условие за отпора на пропагандата и на потикването към омраза. Благодаря. А сега давам думата на господин Хавиер Косопермой. Благодаря, господин председател. Две години минаха от представенето на този доклад. Кой би си го помислил наистина? Имаше всякакви изказвания, чухме същите аргументи. Виждаме и същото късогледство по отношение на политиката на добросъседство с Русия. Е, всъщност проблемите на вътрешните политически процеси се хвърлят на гърба на някой отвън. Защото това е стремежа на неолибералите и на всичко отгоре, като говорим за ислямска държава, вместо да се справим, ние влушихме своите отношения с Русия. В този парламент се говори за независими групи, независими журналисти, но как можем да бъдем независими, след като Европейският парламент не критикува собствените си действия. Благодаря. От името на СПД колегата Касталдо. Благодаря. Не можем да отричаме колко голяма е заплахата от хибридни колко голяма е опасността от хибридни заплахи за нашето общество. Новите технологии засилиха интензивността и скоростта на подобни попълзновения. Като се има предвид положението, се питам доклада, който приемаме, с какво ще помогна на гражданите срещу а, така потенциално вредно намеса от трети а, страни. Може би трябва да се търси по-балансиран подход, да се борим срещу намесата и призивите за тероризъм онлайн, срещу джихадистки пропаганда също. Много често се използват и посредници. Трябва да работиме в цялостта на проблемите – а не е, само така да подмятаме неясни идеи за технологии и цензура. Не мисля, че има достатъчно е, материал по същество в доклада. Той е частично чен и неефективен. Благодаря. Европей... Европа за нация свободи, господин Шафхаузер. Благодаря, господин председател. А, тук не става точно за стратегическа комуникация. Всъщност това са подривни мерки да се борим срещу пропагандата, която не се дефинира и идва от враждебни на Европейския съюз страни. Направо логиката на болшевиките – абсолютно в дисонанс с европейския проект. Брексит, Путин, жълтите жилетки, Москва, Варшава също по вина на руснаците. Ние сега се пробваме да наложиме цензура, за да се борим срещу възмущението, което се надига в Европа. Така ние предаваме и наследството на великия поляк, който сега е на морето. Свети папа Жан Пол II лично ни завеща да поддържаме връзки с християнска Русия. Благодаря. Имате синя карта ще отговорите ли? Заповядайте. Коментари извън микрофона. Благодаря, господин председател. Господин Шофхаузер, съгласен ли сте с мен, че да сравнявате госпожа Калниета с сталинистки подходи не е удачно защото е, тя е родена, доколкото знам, в е, Сибир, потомък на затворени в Голак. Имах е, възможност да разговарям вчера с госпожа Кълнете и нейния опит от Голак. Но тя не ме слушаше сега, когато се изказвам. И моята теза е, че трябва да говорим е, не само по силата на емоциите за Русия, а трябва да направим и логически анализ на положението. Но ние не можем да кажем, че сме се преборили с комунизма. В момента е, в е, Страсбург председателят прекъсва Нека да продължим с дебата. Сега думата има господин Фунтулис. Аз πούμε мя фарати на алифия меса с αυτή Благодаря. Нека сме честни. Пропагандата не е наш проблем. Европейският съюз произвежда по-голямата част от пропагандата, насочена към своите граждани. И то е в негов интерес. Е, хиляди неправителствени организации са проводници на пропаганда. И Европейския съюз даже не, не пита гражданите дали те са съгласни да бъдат изложени на тази пропаганда. Е, по този начин гражданите не могат да оценят правилно информацията, която получават. Гражданите биват водени за носа и докато те са съгласни с вас, това е чудесно. Те не могат да взимат своите решения самостоятелно. Благодаря, госпожа Канята. Благодаря, господин председател. Ако има една препоръка, която трябва да се повтаря непрекъснато, то е, че е необходимо и към специалната група да се превърне в структурно звено на СВД, да бъде подкрепена със съответните финансови и организационни ресурси. На второ място необходимо е да продължим да подкрепяме Европейския фонд за демокрация – да се работи с медиите в съседните на ЕС страни и в самия Европейски съюз. Необходимо е също така политическите партии в Европейския съюз, маки или големи, да бъдат прозрачни, да се знае кой ги спонсорира, пряко или не пряко дали парите не идват от руските разузнавателни служби или глобалните мултинационални компании, защото така те не винаги ще защитават демократичните интереси. Благодаря. Колегата Джули Уорд. Пропагандата срещу Европейския съюз не е само от страна на евроскептиците евроскептиците и националистите, които искат да разруш... разградят европейския проект. Аз работих по подобен доклад през 2016. Тук става дума за Русия и други страни, които не споделят нашите ценности – след като те повлияха Путин включително на референдума на Обединеното кралство, сега ще се направят опити и да се повлияе на европейските избори. Трябва да се вземат мерки. Трябва да се разработят много повече инструменти за идентифициране на пропагандата да има платформи за елиминиране на ботове и да не се дава възможност за финансови изгоди от подобна дейност. После на политическо ниво десни политици в Франция, е, тук депутат от Франция е назначил дъщерята на говорителя на Путин. Това не може да се е, е, позволява. Така че трябва да се раз... направи разследване, примерно и за намесата в референдума за Брекзит, която определено повлия на изхода. Благодаря. Сега една минута, господин Преда. Ca Благодаря. За да разберем и да се преборим с пропагандата, трябва да разберем механизма, по който действа тя. Например, в Румъния. Din conferințele unui actor de бившият социалистически министър-председател разпространяваше информация чрез военната система. Създаваха се фалшиви новини против Европейската комисия и Европейския парламент. Когато бе конфронтиран с тези факти, министърът каза, че става дума за недоразбрана, недоразбрано съдържание. Има поли... много политици осъдени за корупция – и се говори, че Джордж Сорош манипулира общественото мнение в Румъния. Това са все новини, които трябва да бъдат преосмислени. Господин Пицула. Дженкем. Скандал Кембридж Аналитика. Благодаря ви. Видяхме какво направиха Кембридж Аналитика и скандала около Кембридж Аналитика. Analytica и ясно е как изборите и референдумите могат да бъдат повлиявани. Видяхме какви са резултатите. Те са очевидни с резултата от референдума за Брекзит. Нека не пренебрегваме влиянието на Русия в социалните медии. Със сигурност Европейския парламент трябва да се замисли трябва да се запитаме как се отразява всичко това и на съседните страни на Балканите, как се отразява на европейската интеграция. Но фалшивите новини идват не само от Русия, техният източник може да е и западен, като целта е да се разрушат демократичните институции. Това, което ние предлагаме преди изборите, е да се предостави истинска информация на европейските граждани. Това е много важно. Господин Ковачев. Президент, е, благодаря. Активна хибридна пропагандна война срещу Европейския съюз, трябва да признаем, че мерките, които до сега взимаме, не са достатъчни. Аз твърдо подкрепям оперативната група за стратегически комуникации към външната служба да прерасне в постоянно звено за противодействие на дезинформационните кампании, както и да бъде адекватно финансово и кадрово обезпечено. нужно е не само в европейския съюз но и страните членки да направят такива структури например българия създаде такава структура знаем че и други страни също имат такива. под ръководството на комисар мария габриел европейската комисия също предложи координиран отговор на това предизвикателство кодекс за поведение на онлайн платформите мерки за насърчаване на образованието и критичното мислене особено на младите поколения на европейския съюз подкрепа за обективна разследваща журналистика. всичко това трябва да бъде приведено в действие възможно най скоро. нашият отговор на хибридната война трябва да включва и мерки за идентифициране и санкциониране на лицата отговорни за организирането и провеждането на дезинформационни кампании чрез онлайн медии агенти на влияние и други. разбира се критиката към европейския съюз не всяка критика е хибридна война. европейският съюз не е свещена крава. ние всички трябва да сме критични към това което се случва около нас но и да не позволяваме на трети страни да водят враждебна пропаганда срещу нас. благодаря ви. Dziękuję bardzo. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям господин Фройд, който се изказа преди мен. Той обаче не спомена нито веднъж Русия като име. Може би това е австрийски подход. Но Русия иска да дестабилизира Европейския съюз и всичко е позволено и привлекателно в този контекст. Трябва във всички държави на Европейския съюз да сме наясно какво се случва. Там, където текат пари, там където се подкрепят коварни сили, господин Шофхаузер, там трябва да сме бдителни. Европейският съюз може да играе координираща роля и аз се надявам, че групата за стратегически комуникации с източното съседство ще бъде укрепена. Благодаря, господин Рангел, не го виждам. Давам думата на господин Кукан. Uh, Благодаря, господин председател. Европа е, е се изправя пред е, голяма заплаха за нашата демокрация. Дезинформацията, пропагандата от трети страни стават е, все по-сложни. И на европейско, и на национално ниво ние трябва да се борим за своите ценности, да се борим с информационната война. Този проблем съществува и в Европейския съюз, и, в нашите, и при нашите съседи, и на западното съседство и източното партньорство. Затова трябва да се засили и регионалната дейност по този въпрос, да се говори повече и на теми, свързани с Европейския съюз. Време е да има официално сътрудничество между европейски организации на различни нива борбата с дезинформацията и пропагандата трябва да бъде приоритет не само за кампанията на изборите, но и за новата комисия и парламент, за да можем и по-ефективно да разказваме за постиженията на Европейския съюз. В противен случай няма да можем да оцелеем от тези външни, от този външен натиск. Господин Келъм. Благодаря. И Стратком даде отлични резултати. Те анализираха над 5000 примери за дезинформация по инициатива на Кремлит. Би трябвало и Стратком наистина да се разгърне като пълноценна структура в СВД. Е, виждаме, че все още се изостава, задачите нарастват експоненциално. Трябва да спомена и Западните Балкани и Южната група за специално действие. Сега пред нас имаме важна задача да подобрим своите възможности, своите капацитети за съвместен отговор, да сътрудничим с частния сектор – да осведомяваме, да се борим с дезинформацията и да предоставим необходимите ресурси. Мисля също така, че комисията трябва да координира и европейските мрежи. Благодаря колегата Щетина. Справа пани Фотиги обсахуе цел... Благодаря. Докладът на госпожа Фотига включва 38 препоръки към съвета, като целта е да се даде отпор на вражеската пропаганда. Но най най-важното послание е посланието, заострящо вниманието към руската пропаганда. Генерал Керасимов излезе миналата година с концепцията за пропагандната война. Той каза, че думите понякога са по-ефективни от ракетите. Думи той има предвид лъжи. И по този повод трябва да признаем – че сме загубили възможността да на, назоваваме нещата с истинските им имена. Русия всъщност не е наш приятел, тя е наш враг. Благодаря. Не виждам госпожа Андрикене. Давам думата на госпожа Суица. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Pa u svakom slučaju sam zabrinuta zbog dezinformacija. Благодаря, Определено съм разтревожена от всички дезинформации и фалшиви новини, които се ширят в Европейския съюз и които се изпращат от трети страни. Определено положението трябва да ни безпокои. Е, следва да търсиме възможност за координация в нашите действия в борба с фалшивите новини. Разбира се, трябва да се действа на национално ниво, но интернет е явление, което излиза извън националните граници и трябва да е, координираме е, действията си. Руската пропаганда е много е, въздейства много отрицателно. Видяхме какво се случи в Обединеното кралство. Всички сега страдаме от е, резултатите от референдума за Брексит. Е, и е много важно да се е, борим с опитите да се повлияе на избори от трети страни, примерно европейските. Господин Здроецки. Благодаря ви. В началото на нашия мандат аз посочих, че хибридната война изисква хибридни решения. Решения, които са много сложни. Същевременно основите на правилния подход включват борба с дезинформацията и пропагандата, но също така и гарантиране на киберсигурност, образователно ниво – и сътрудничество. В доклада говорихме за стратегическо сътрудничество. Аз съм малко разочарован от комисията, защото тя не спомена доклада от 2016 година, говори за доклада от 2018. Мисля, че комисията всъщност трябва тук да изпреварва събитията, когато говорим за киберсигурност, за информационни войни, за борба с дезинформацията. Не е добър знак това, че толкова изоставаме. Напротив, виждаме, че Европейската комисия реагира твърде късно на проблеми, възникнали в обществения живот, сигурността и отбраната. Тук има около 40 препоръки, те са много добри, те идват на време. Сега е важно да не закъсняваме в изпълнението им. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Ръжаби, заповядайте. Uh, Благодаря. Извинявам се, но имах среща с господин Барне. И както може да си представите, моментът беше доста напрегнат. Не можах да дойда на време. Следното искам да кажа по повод на пропагандата. Пропагандата е насочена срещу цялата общественост и към цялата общественост. Фалшивите новини, новини са доминиращи в един момент и те идват от трети страни много често. Трябва да блокираме тези вражески намеси от трети страни, като визирам най-вече Русия. Затова приветствам подхода на комисията, който цели да се пребори с вражеската пропаганда. Благодаря. Следващият оратор. председавайчи. Хибридно hibridno не е новитет. Благодаря. Хибридната война не е нещо ново. Но сега технологиите дадоха нови възможности да достигаме до хората с пропаганда. А от друга страна, доверието в институциите е на абсолютно най-низкото си ниво. Има много какво да се прави. Аз подкрепям предложенията на доклада И трябва да сме наясно, че не всяка критика е враждебно дейност. Нека да подчертаем това, защото трябва да взимаме решения в съответствие с желанията на гражданите. Господин Епети Деос има думата. Благодаря ви, господин председател. Нашата епоха е епоха на високите технологии. Затова и пропагандата може да има всякакви форми да се манипулира истината, да се дезинформира. За едно демократично общество е много важно наистина да може да се справи с пропагандата на врага. Ние трябва да обръщаме внимание на общественото мнение, да, да преследваме журналистите, които критикуват правителствата и разкриват скандални факти. Трябва да бъдем безпристрастни към фактите, трябва ни една функционална система на радио, телевизия, всички медии да бъдат свободни, но за жалост в страна и като Гърция това не е възможно. Е, държавната телевизия се управлява от управляващата партия. Същевременно моите колеги представляват третата най-голяма партия тук. Трябва ни решение. Благодаря. Много ви благодаря. sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa yleistyvä disinformaatio uhkaa kansanvaltaa. В традиционните медии се ширят фалшиви новини и информация, която заплашва демокрацията. А хората имат нужда от е, качествена информация, за да вземат решение как ще гласуват, например. Така че отговорността за, за борбата срещу фалшивите новини е огромна и това е отговорност и на медийните платформи. Те трябва да реагират веднага, щом открият фалшиви новини, защото интернет форумите разпространяват новини много бързо. Трябва да се знае кой стои за тези фалшиви новини и съответните профили трябва да бъдат закрити. Много е лесно да се правят фалшиви новини, фалшиви видеа и трябва да използваме образованието, медийното обучение в борбата срещу фалшивите новини. Благодаря, колегата Мариас. Благодаря. Господин председател, говорим сега за дезинформация, пропаганда, фалшиви новини. Но подобни мерки трябва да се взимат и срещу Европейския парламент. Защото той работи с компании, които правят проучвания за национални избори и след това на базата на тези проучвания дават прогнози за европейските избори. Това е безумно не може да се коментира кой ще бъде избран и който няма да бъде избран. Това е най-недопустимата форма на фалшиви новини. Това е пропаганда срещу определени евродепутати. Ние трябва да застанем срещу това явление, защото то е зародено вътре тук в Европейския парламент. Трябва да заемем позиция да кажем не на фалшивите новини. Не можем да се е, съгласяваме с е, изявления от е, прогнозни проучвания за това кой ще бъде избран за евродепутат и кой не. Благодаря за толкова развълнуваната ви реч. Вие сте последния от т.е. последния оратор от процедурата по спонтанни, е, спонтанни изказвания е господин Карски. Благодаря ви, господин председател. Неведнъж вече се каза, че тук става дума за дезинформация, която се разпространява от новите и от традиционните медии, но тук в Европейския парламент също се разпространява такава погрешна информация. Прави го господин Шафхаузер. Мисля, че той оскверни памета на Йоан Павел II и това е обида към всички, които следват завета на Йоанн Павел II и тези, които следват препоръките му. Позицията на колегата е много вредна и ние трябва да заклеймяваме подобни изказвания. Трябва да следваме урока на Йоан Павел II – речта на господин Шафхаузер, нямам никакво съмнение, ще бъде разпратена навсякъде. И за мен това е най-шокиращата реч през днешния дебат. Но ето ви ярък пример за дезинформация, за изричане на абсолютни неистини. Благодаря. Вие надхвърлихте времето си за изказване. Сега ще дам думата отново на господин Мимица за приключване на дебата. Благодаря, господин председател. Това беше много полезен обмен на мнения. Благодаря на госпожа Фотика и на де... уважаемите депутати за техните изказвания. Аз си правя заключението на базата на този дебат, че споделяме общ интерес – в преодоляването на предизвикателствата, свързани с фалшивите новини. Този дебат ни даде възможността да заострим вниманието на обществеността към фалшивите новини. Искам да подчертая още веднъж високата си оценка за ролята на парламента да постави на дневен ред тази тема. Благодаря. Давам думата на госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Виждаме какво трови умовете и съвестта на хората. Най-добрият пример бяха упреците към колеги като Сандра Калниете и като мен. В крайна сметка Путин е този, който провежда сталинистските политики. Не ние. Той сам го твърди. Ясно е, че в този парламент често чуваме приятели на Путин. Искам да благодаря сърдечно на всички докладчици в Сянка. Техният принос беше отличен. Разбира се, това е тема, по която всяка политическа група проведе своя дебат и резултатът е плод на съвместните усилия на всички институции, които се сблъскват с враждебната пропаганда. Искам специално да благодаря на Чарл Стана, който ми помогна в един труден момент. Имах проблеми с здравето и тогава работех все още по доклада. Много ви благодаря. С това приключваме дебата по тази точка. Гласуването предстои утре.